Good morning. Добро утро, дами и господа. Господин комисар Пибълкс, уважаеми гости. От името на Комисията по развитие приветствам всички ви на това изслушване по образованието за развитие. Аз се казвам Филип Качмарък, аз съм член на Комисията по развитие и за мен е чест да бъда съпредседател на това заседание с колегата Норберт Нойсер. Това е изслушване разделено на две части. По време на първата част ще разгледаме взаимоотношенията между развитието и образованието за развитие, а втората част ще бъде съсредоточено върху предложенията за европейска политика за образование за развитие. В края на всяка част ще има около 20 минути за обмен на мнения между нашите оратори, депутатите от Европейския парламент и участниците Позволете ми също да ви напомня, че тази инициатива е свързана с фотоизложба, заглавена Африка през очите на полски пътешественици и доброволци, глобално образование. Тази изложба е организирана в тясно сътрудничество с Полското председателство на Европейския съюз. Всички сте поканени да участвате церемонията по откриване на тази изложба. Церемонията ще се състои днес в 6.30 на третия етаж до Bar. Аз също бих искал да приветствам най-сърдечно комисар Пибалкс. Той ще изнесе приветствено слово и от името на Европейската комисия ще говори за политиката и ангажимент на Европейската комисия по образованието за развитие и повишаването на информираността. По тази тема бих искал да спомена две основни инициативи на комисията. Те са първо процес на консултации с всички заинтересовани страни в рамките на инициативата за структуриран диалог, която даде възможност за по-широк спектър от участващи и действащи лица в областта на развитието от цял свят да участват и да дадат своя принос за бъдещата европейска политика. Второ, изследването ДИР в Европа, което предлага висококачествен анализ на образованието за развитие и повишаването на информираността в Европа. Сега с удоволствие давам думата на комисар Пибълс, който редовно посещава нашата комисия. Заповядайте, господин комисар. Благодаря ви, господин председател, почитаеми депутати, уважаеми гости, дами и господа. Първо, бих искал да благодаря на Комисията по развитие на Европейския парламент и под Комисията по човешки права за поканата ми да участвам в тази среща. Аз имах удоволствие да участвам в предишните изяви по тази тема. Освен това, през октомври миналата година участвах в конференцията по изследването ДИАР. Като личен опит, тъй като съм бивш учител и директор на училище, аз ценя образованието дори още повече. Въпреки, че кариерата ми вече не е свързана с образованието. Аз съм убеден в силата на образованието и моята ангажираност за развитието е изключително силна. Като комисар по развитието, аз съм убеден, извинете, че образованието за развитие е свързано с повишаването на информираността и създаването на ситуация, в която европейската общественост е информирана за въпросите на развитието и може да участва информирано и осмислено в глобалните процеси. Необходимо е да привлечем на нашата страна обществеността не само за да постигнем целите на нашата политика за развитие, но най-вече за да постигнем целите на Европа и включително в нашите взаимоотношения с останалата част от света. Разбира се, няма нужда точно на вас да обяснявам какви са ползите от образованието за развитие. Няма нужда да обяснявам точно на вас какво. Обаче е необходимо да помислим как да използваме за основа вече постигнатите успехи и да попълним белите петна. От гледна точка на комисия това означава използването на наличните ресурси, предимно като използваме програмата DIR като катализатор за много добри инициативи, идващи от държавите членки и да насърчаваме такива подходи във всички държави членки. По такъв начин че образованието за развитие да заеме по-приоритетно място. Да вземем за пример образованието в училищата. Ако европейците на утрешния ден ще играят важна роля в бъдещето, ние трябва да им помогнем да започнат пътя си към глобалното гражданство и трябва да го направим още днес. Съвета на Европа призова за образование, в което ще се отразява глобалната солидарност. Много се радвам, че много държави и членки на Европейския съюз, наскоро, например, Чешката република, са приели стратегия за образование за развитието. Тези стратегии в повечето случаи са резултат резултат от процес с участието на много заинтересовани страни на държавно ниво. Те са един ярък пример за това, колко жизнеспособна и активна е общността, която работи в сферата образование за развитие. В моята страна, Латвия, такава програма, съфинансирана от Европейската комисия, обучава учители и внедрява обучителни програми в училищата. Това е основа за бъдещата дейност съвместно с Министерството на просветата. И по този начин образованието за развитие е включена в програмата за обучение на учители. В Обединеното кралство, Швеция и Естония програмата за повишаване на информираността между извинете, сред учениците и учители – позволява да се установят контакти между училищата в тези страни и техните колеги или други ученици в Афганистан. Програмата ни отчита целите на хилядолетието за развитие. Такива проекти и програми са инвестиция в бъдещето на много млади граждани, тъй като те по практически начин се запознават с важни въпроси и ще останат ангажирани в борбата срещу поведността. Бих могъл да ви дам много повече примери, но ясно е, че вече знаем какво трябва да се направи, за да може образованието за развитие да бъде предложено на младото поколение. Разбира се, това образование не трябва да се ограничава само с училищата. Повишаването на информираността на европейските граждани е също толкова важно – затова приветстваме много инициативи, насочени към възрастните граждани. Това включва различни кампании, като глобално правосъдие, честна търговия и целите на хилядолетието за развитие. Обеден съм, че можем да посочим всички тези инициативи и да заявим, че сътрудничеството в тази област дава добри резултати. Това е една от причините, по които комисията ще се стреми да запази добрите отношения, които вече е създал в тази, създал в тази област, както на нивото на държавите членки, така и на нивото на общините в тях. И в многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, аз предложих да бъдат преоформени и рационализирани тематичните програми. Ако моите предложения бъдат прияти, ще бъдат създадени само две общи програми. Първата е недържавните организации и общинските власти – а втората програма ще бъде свързана с глобалните предизвикателства, като сигурността на доставките на храна и други. Образованието за развитие и кампаниите по повишаването на информираността ще бъде част от тези програми. Комисията работи и в други сфери свързани с разработването и изпълняването на стратегията за образование за развитие. Подкрепят с инициатив за структуриран диалог и изследването ДИР. Този приобщаващ всеохватен процес вече води до промени. По-конкретно ние се стремим да се съсредоточим върху допълването на дейността на държавите членки и да разработим ясна основа за действията в областта на образованието за развитие. Резултатите на изследването ДИР ще бъдат изключително важни при формулирането на поканите за участие в търг, които ще бъдат публикувани тази есен. Ние сме съсредоточени върху европейското измерение на проектите и географски баланс. Ще въведем задължението на допълване на стратегите, политиките на държавите членки и работа в рамките на системата за официално образование – Също така ще създадем възможност за подкрепа на по-масштабни проекти, които показват особено силно европейско измерение. Обеден съм и много се радвам, че проектът, процесът, който започнахме с едно изследване, ще продължи да има своето въздействие, тъй като ние непрекъснато усъвършенстваме нашата дейност. Знам, че много от вас знаят и участват в изследването ДИР и в свързания с него процеси. Много ви благодаря за тази ангажираност. Комисията е ангажирана с продължаването на дейността си по изследването ДИР и в процеса с участие на много заинтересовани страни. С нетърпение очаквам да прочета заключенията на вашата дискусия, за да знаем как да постигнем по-нататъчен напредък – областта на образованието за развитие. Дами и господа, образованието за развитие е важно, за да може да се гарантира, че широката общественост, включително и децата, могат да се приобщат към тази идея. Важно е въпросите на развитието да бъдат широко известни както на децата, така и на възрастните. И това като че ли не е много сложно. И аз смятам, че ние сме на прав път. Необходимо е да се ускори процеса и за това сме готови да чуем вашите коментари и предложения за това какво може да се подобри, така че да постигнем повече. В тези сложни времена в Европа и в света – Европейските граждани с основание са загрижени за своето бъдеще. Някои поставят под въпрос финансирането на развитието в трети страни. Нашата ангажираност с образованието за развитие може да направи нашата политика по-разбираема. И аз съм убеден, че нашата дейност е изключително важна и ние трябва да интензифицираме нашата дейност за да постигнем не само обща подкрепа за развитието. И мисля, че можем да имаме реално въздействие върху настроенията сред обществеността. И трябва също така да си зададем въпроса. Дали ние успяваме достатъчно, дали можем да направим повече. Има ли други начини, за да можем да помогнем на нашите граждани? Това са въпросите, които трябва да оформят нашето мислене и нашата дейност. Наистина, фондът Europe Aid, тук е от ключово значение. Европейската комисия е една от основните един от основните дарители в тази област. И аз съм убеден, че средствата се изразходват добре и за добра цел. Задава се често въпрос, нали по-добре да се насочат тези пари пряко в развитите страни. На това аз отговарям. Ние точно с това се занимаваме с инвестиции. За образованието, за развитие е важно да има дългосрочно стратегическо мислене, да се инвестира в хората. Важно е също така да инвестираме в знанията на децата и на възрастните в Европейския съюз. По този начин те ще станат реално глобални граждани в един глобализиран свят и чрез своята ангажираност и своята дейност, те ще бъдат една инвестиция, която правим, за да подпомогнем хората в развиващите се страни, така че те сами да се изтръгнат от лапите на бедността. И ако това не е дейност, която заслужава нашето внимание, не знам какво би могло да бъде наречено подобна дейност. Бих искал да посоча, че с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Тук има също представител на Европейската комисия, който ще отговори на въпросите. Искам да кажа, че ние високо ценим политиката за развитие и смятам, че политиката в областта на образование за развитие е една от най-ценните ни политики. Благодаря. Много благодаря, господин комисар, за изказването и за вашата ангажирна, ангажираност. Е, вие всъщност практически отговорихте на въпрос, който е заглавието на първата част. Е, защо образованието се нуждае от образование за развитие? Е, вие отговорихте на този въпрос, говорихте за инвестициите Образование за развитие е едно широко понятие. То може да включва редица аспекти. Вие споменахте някои от тях повишаване на информираността, кампания. Аз също съм ангажиран с, с една кампания в Польша, която се нарича глобална глобално образование, което е в общи линии същото както образованието за развитие в нашия случай. То е, включва около 10 000 ученици, които посещават лекции по глобално образование. Сега ще разгледам различни подходи, най-добрите практики за една последователна европейска политика и сме поканили експерти от Съвета на Европа, от университети, които да ни дадат различни гледни точки, да очертаят един широк дебат по време на нашето изслушване. Искам да приветствам най-сърдечно първите трима оратори е, Ванеса Андриоти, професор по глобално образование в университет е, в Оло, в Финландия, Зузана Хлавичкова, директор за развитие, сътрудничество и хуманитарна помощ в е, Външното министерство на Чешката република и Матия Сфидлер, директор на Ирландската асоциация за образование за развитие, лектор в ДИР. И аз искам да дам сега думата на госпожа Ванеса Андреоти за 8 минути, за да може да проведем след това да имаме време и за обсъждане. Благодаря. Is it okay now? Okay, thank you. Благодаря, дами и господа. Първо искам да благодаря на а, възможността да участвам в този докла, в, в, в, това изслушване. Образованието за развитието е много важно за мен с оглед на това, че съм била преподавател аз гледам с много голяма отговорност на проблема. Сега ще използвам моите бележки, бележки а, които не са свързани с, с раздадения текст. По време на а, бунтовете е много важно да се даде възможност на хората да участват заедно като глобални, като граждани на света в едно неравнопоставено глобално общество, да се противопоставим на фундаментализма, който може да доведе до конфронтация и до повишаващо се насилие. Образованието за развитието е много важно за човешкото развитие в контекста контекста на глобалната взаимозависимост и несигурност. Образованието за развитието трябва да, раз, да отчете промяната в насочеността на учениците, за да може да се създаде а, глобално съзнание, осъзнаване на проблемите с, с отчитане на различните гледни точки и отчитане на етическите проблеми. А, бих желала да кажа няколко думи а, в три посоки. Първото изменение е а, хармонизирането на политиките, второ необходимостта да се засили ангажираността за създаването на солидарност в образованието и на трето място засилване на солидарността във връзка с хармонизацията е важно да се отчете постигнатия напредък. Това са процеси, които са много полезни. Те са финансирани от комисията. Това е безпредседентно формиране на политиката. Тук мога да цитирам положителните примери на Чешката република, Полша и Финландия съществува един диалог, а, който е насочен към търсене на консенсус или дори на временен консенсус, тъй като се променя контекста. Необходимо е да се ангажираме с различните исторически парадигми които ще очертая по-нататък в своето изложение. Образованието за развитие трябва да бъде свързано с културното образование. Аз също така цитирам в пълния текст един доклад, Dear Watch, може да го видите там до вратата на залата, там има няколко дефиниции за образованието за развитие свързани с повишаването на информираността връзките с обществеността не са непременно свързани с образованието за развитието. Собствената ми дефиниция концептуализира образованието като интерфейс между лицето и другите и обществото. Трябва да се разглеждат отношенията, да се разбират в контекста на глобализацията. И това а, трябва да отчете също така екологичната нестабилност и реконфигурирането на политическите сили. Глобалното образование и образованието за развитие са централни проблеми в това отношение. Глобалното образование е свързано с различните тенденции в обучението, които наблюдаваме в сферата на образованието, особено във връзка с устойчивостта, правата на човека, глобалния контекст, междукултурните и вътрешнокултурни социалните аспекти на образованието, глобалното гражданство и така нататък. От гледна точка за компетентностите и уменията в тези три кръга аз работих по въпросите на глобалния подход, мобилността в Финландия. Ние заедно разбирам, разработваме идеята за глобалното съзнание, с очертаване на важните идеи за ангажираността на, учещ, на учащите, така че ангажираността с комплексността е свързана с информираност относно местните и а, а, регионалните аспекти. Ангажираността с несигурността ще ни даде възможност да се, спа, да се а, да, да постигнем гъвкавост, и рефлексивност, ангажираността с раз, разнообразието ще даде една по-голяма отвореност на възгледите с познание за създаването на знанието. Историческите аспекти и процеси също се отчитат, социалната отговорност, отговорният избор и информираност относно знанията. Искам да ви приканя да направите едно упражнение заедно с мен, което показва някои проблеми, за които не се говори в тази сфера. Това е едно упражнение, което аз обикновено правя с, учащи и искам да видя а, искам да попитам дали а, познавате а, това а, дали е, това е, отговаря на онова, което виждате в супермаркета. Е, всъщност трябва да се види глобалното образование и сега виждам връзката с междукултурното образование, е, което пък е свързано с разработването на солидарността аз искам да предложа да съсредочи вниманието си върху глобалната етика, като избягваме патерналистичен подход, да се постигне взаимност при обучението. А, ние би трябвало също така да излезем извън патерналистичните идеи, да зачетем достоинството на всяко човешко същество. А, образованието за развитие на в южните региони. Е, искам да подчертая необходимостта от повече партньорство. Тук цитирам професор Хайре Гаруба от е, университета в Кай, е, Кейптаун който говори за сътрудничество между институциите, организиране на работни семинари в развиващите се страни за по-добро сътрудничество. И на последно място, от гледна точка на образование на а, учителите, искам да цитирам а, фин, финландския а, пример с, с една магистърска програма за образование на учителите, която е насочена специално към тези проблеми. Учебната ни програма е насочена към глобалното образование с акцент върху етиката. Разглеждаме местен глобален анализ, диалог север-юг, изток-запад, отдолу нагоре, отгоре надолу. Разглеждаме социалните движения, социалните форуми. Мислим за нов педагогическа ДНК, с, с а, която да предава информацията за етичните избори, което да даде възможност на хората да живеят като глобални граждани. Разглеждаме въпросите на мобилността, интернационализацията, най добрите най опит от теоретична и емпирична гледна точка. Така че необходимо е повече изследвания. Има акцент за между институционално и между отраслово партньорство. Ангажираме учащите с, с тези процеси. Това беше последната част. Благодаря. А сега давам думата на Сузана Хлавичкова. Good morning. Uh, let me thank you for this. Бих искала да ви благодаря за възможността да представя чешката стратегия за глобално образование за развитие. Благодаря на Европейския парламент и на колегите, които се занимават с този въпрос. Това е една тема, която наистина е изключително важна за нашето правителство и Министерството на външните работи, което представлявам. Аз работя в отдела за хуманитарна помощ и сътрудничество за развитие. Бих искала да представя някои идеи, свързани с това, как сме замислили, как реализираме нашата стратегия за глобално образование, кой участва в този процес – и какви са нашите очаквания. Първо, бих искала да ви кажа няколко уводни думи за Чешката република. След като се присъедини към ОИСР и Европейския съюз, Чешката република стана една от страните донори, които предоставят помощ за развиващите се страни. Този ангажимент може да бъде спазен само ако той се подкрепя от чешката общественост. За разлика от другите страни на ОСР, информираността на обществеността в Чешката република по въпросите на развитието остава сравнително ниска. Независимо от солидарността, която чехите показват, когато има хуманитарни кризи, обаче показва се, че гражданите не са достатъчно информирани по други въпроси, свързани с развитието. За чешките граждани развиващите се страни изглеждат като нещо далечно и нямащо нищо общо с техния живот. За това, и разбира се, не само за това, ние решихме възоснова на нашите наблюдения и препоръките от Европейския съюз – ние решихме да формулираме по-ясни концепции, върху които да се опрат както държавните институции, така и неправителствените организации, работещи в тази сфера. Това беше основата и за изготвянето на националната стратегия. Изборът на време беше доста подходящ, защото когато ние започнахме нашата дейност преди 2-3 години, ние също така имахме възможност да убедим нашата дейност, дейността на Министерството на образованието, което тогава изготвяше програма за реформи в сферата на образованието. От 2003 година ние подкрепяме дейностите на неправителствените организации. Имаме бюджетни пера за неправителствените организации – които имат дейности и програми, отговарящи на интересите на системата на образованието в Чешката република и на интересите на обществеността като цяло. Участието на тези неправителствени организации нараства със всяка година и става все по-важно. Неправителствените организации участват в изготвянето на програми за обучение в началното и основното училище и от 2007 година, благодарение на процеса на формулиране на стратегията, все повече принципи, отнасящи се до образованието, бяха включени в стратегията. Ние отчитаме заключителните препоръки на Брюкселската конференция от 2005 година, Европейския консенсус за образованието за развитие и много други документи, включително резултатите от независимата проверка или партньорската проверка на Чешката република. Основните принципи и цели на процеса, както аз съм казала, е изясняването някои основни термини и дефиниции – съгласувано с, с други стратегии в сферата на образованието, по-добра съгласуваност между различните действащи лица, държавни и недържавни, и разпространяването на принципите за глобалното образование и образование за развитие сред съответните заинтересовани лица, сред които са и неправителствените организации. Подготвихме стратегия, която може да бъде видяна, тя е тук предоставена в хартиен вид, също така тя се съдържа в електронен вид, в интернет. Стратегията се състои от две части. Аналитичната част, в която са формулирани основните цели, основните действащи лица, основните целеви групи и нататък. А втората част е стратегическа, в която се съдържат основните теми и задачи за следващите пет години. Съвсем накратко, ние решихме да използваме термина глобално образование за развитие, защото видяхме, че термините образование за развитие, глобално образование описват явления, които ние бихме искали да обхванем изцяло в нашата стратегия. Затова ние се спряхме на компромисно решение възоснова на мненията на експертите в областта на образованието за развитие и лицата, които практически се занимават с глобалното образование. We... Вие виждате, че ние се стремим да намерим точки на съприкосновение между Мастриската декларация, програмата на нашето Министерство на образованието и други документи, които имат отношение към въпроса. Това е образование за човешки права, гражданско образование. Всичко това са съставни части на нашата цялостна стратегия в областта на образованието. И там са представени такива аспекти, като образование в сферата на мултикултурализма. Ние Постигнахме консенсус сред всички заинтересовани страни, участващи в процеса. И за това и темата е обхваната изцяло. Искаме хората да разберат разликите и приликите в живота на хората в развиващите се и развитите страни и искаме също така да внедрим процеси, които да подкрепят системата от ценности и вярвания, съдействащи за развитието. И искаме да внушим идеята, че всички хора на Земята имат право да живеят с достоинство. А също така обхващаме такива аспекти, като глобални въпроси, човешки права, сътрудничество за развитието, Всички тези теми са по-подробно описани в документа, който имате на разположение и също така може да се запознаете в електронна форма с този документ. И така, ние сме посочили кои са основните целеви групи. Ние обхващаме сферата на официалното образование и неофициално образование, например, деца и млади хора в сдружения, които се занимават с свободното, организирано свободното време на децата и подрастващите. Ние много ясно и конкретно определихме в нашата стратегия какви са задачите на всички участващи страни в процеса. И накрая бих искал да ви кажа, че нашата цел е до 2015 година принципите на глобалното образование за развитие да бъдат включени в програмите на образование, както и в програмите за обучение през целия живот в цялостната система на образование в Чешката република. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на Матия Сфидлер. Um, Благодаря. Това е една много страхотна задача, много тежка задача с този часовник, който отмерва времето. Споменах и изказалите се преди мен, говориха за различни термини. Глобално образование, аз мисля, че образование за развитие е добър термин за това, по което ние работим, тъй като той се определя от две сфери и дебатите, идеите и политиките, които се прилагат в тези сфери. От историческа гледна точка образованието за развитие проистича от сътрудничеството в сферата на образованието. Хората, които бяха мисионери, повишаваха информираността в своите страни за новите неща. Много е важно какъв дебат се води в сферата на развитието, например целите за, на хилядолетието за развитие. Ние сме ангажирани също така с всички обсъждания и дебати, на които трябва да отговорим в сферата на образованието. Въпросите за активното обучение, обучаването на обучаващите. Всичко това са неща, които трябва много внимателно да се следят и да се отчитат в учебната програма. Това е едно понятие, което работи на пресечната точка на тези процеси. Има неща, които Ванеса а, поясни много добре. Ключовата дума за мен е придвижването на хората от а, сферата на благотворителността към изследванията. Тук не става дума за едно линейно понятие на развитието. А, не става дума за това другите държави да се развият точно по пътя, по който ние сме развити. А, образованието за развитие е едно предизвикателство. Тук има много ясно десни корени на хората с съответните си граждани общества. Много хора работят активно в своите общности, те са свързани обаче с глобалните проблеми и се вижда как местни прояви са свързани с глобалните прояви и това добавя, допринася за творчески аспект.

Тук има един процес на трансформации. Това предполага, че нещо не е наред и че трябва нещо да се промени в сферата на образованието и да се намерят начини да се променят нещата. Акцентът е върху глобалното гражданство. Парламента е много важен аспект в този този процес, защото той дава възможност на хората да се направи нещо, за да може хората да не остават с впечатление, че човека е, е, че светът е една голяма каша и нищо не може да се направи, а напротив, трябва да се даде възможност на всеки да направи нещо. Има няколко важни аспекта. едно. Едното е за а, необективност неща, погрешните възприятия, а, които трябва да бъдат атакувани. По въпроса за ценностите, акцента трябва да бъде върху положителните ценности а, с насоченост към това нещата да станат добри за другите и не само за конкретни други, а за цялата планета. Трябва да се зачитат потребности ценностите и правата на всички. За да може да се работи по тези ценности са необходими умения и ценности трябва да се проявява съчувствие към хората. Същевременно трябва да се работи и по познанията, по идеите. Не става дума само а, за умения, а и за добро познаване на онова, с което се занимаваме. Всъщност това е едно холистично понятие, което ангажира сърцето, ума, но и ръцете и краката на хората. Сега ще прескоча нещата, някои неща, необходимостта а, а, развитието с, е, изисква а, глобално участие, глобална ангажираност. Защо ни е необходима тази обществена ангажираност? А, Нещата са много прости. Необходимо е да имаме активни граждани и ефективна държава. Образованието за развитието е свързано с, с активното гражданство. Защо ангажираност на обществото? Може да се кажем и да оставим нещата на експертите, които много по-добре ще се справят. Но необходимо е наистина обществена ангажираност, защото това ни дава легитимност в нещата, които правим, защото в края на краищата това са проблеми и програми на хората. На второ място е необходимо ангажирани отделни лица, защото те могат да доведат до промяна те дават промяната в света и те са ни необходими. Същевременно по този начин се дава възможност за промяна в системата. Това не може да се направи с публична информация или с кампании отгоре надолу. Именно за това образованието е важно, тъй като а, това може да доведе до един процес на обучение, основаващ се на ценности, който може да доведе до промени. Необходимо ни е също така глобално гражданско общество, защото а, предизвикателствата са глобални. Те не са предизвикателства на юг юга или на развиващите се страни. Например, климатичните промени. Това не е нещо, което може да бъде решавано само на юг. Това е нещо, което ангажира всички. Неравенството е на глобално и на местно равнище. Това беше. А, а, решавано преди в формат G8. Сега говорим вече на равнище G20, G20+. Е, не може да има отделни решения за севера, за юга. Нещата трябва да излязат от тези рамки. Именно за това образованието за развитие е много важно, защото то преодолява е, това двоично отношение между властите и между тези, които дават и които получават. И трябва да се работи по предизвикателствата, по които говорих. Става дума също така и за отговорност, при това споделена отговорност за общото бъдеще. Образованието за развитие е много уместно, защото то винаги е било а, важно. Тук в последния ми диапозитив се говори за трите парадигми, е, подход, свързан с, с правата на човека, е, възможност за определене на собственото развитие чрез даване на правомощия на хората, излизане от модела север-юг, развитие на ефективност, критично оценяване, критични гласове за това какво да се прави по развитието и по образованието за развитие и по последователните политики. Именно това може да ни предложи образованието за развитие. Искам да завърша с един цитат от Данкан Грин. Той казва, че предизвикателството в 21 век е много ясно. А, в това столетие човечеството или ще се научи да плува, или ще попадне всички и ние трябва да решим кой ще вземе уроци по плуване и кой ще бъде инструктор по плуване. Благодаря ви. Предлагам да започнем един кратък дебат. Имате думата за въпроси, коментари, бележки. Нямаме много време за това, но моля, заповядайте, госпожа Келър. Благодаря ви. Благодаря за много интересните съобщения, които дадоха ни дадоха възможност да се познаем с различни аспекти, например аспекта индивидуално образование. Мисля си, че е важно да разглеждаме и двата аспекта. Аспекта за придобиване на нови знания и умения от страна на отделните лица, така че да могат да живеят успешно в 21 век, но и да отчитаме въздействието върху цялото общество от гледна точка на образованието за развитие. Смятам, че трябва да осъзнаем, че съществува тази широка сфера. Имах един въпрос по време на първото изказване и отговорът ми се струваше все по-сложен. Как, ако изобщо е възможно, да се измери дали успяваме в това, което правим? Как да разберем дали изграждаме нови знания и умения сред хората? как да разберем дали сме постигнали нещо чрез идеите и проекти в сферата на образованието за развитие. Не знам дали това изобщо е възможно, дали някой от вас е провеждал подобни проучвания. Би било, разбира се, добре да знаем какво е проработило и какво не е било толкова успешно. Беше казано, че е необходимо да имаме глобално гражданско общество, Напълно съм съгласна с тази идея, но ние всички виждаме колко е трудно да създадем европейско гражданско общество. Има профсъюзи, които работят на европейско ниво, има неправителствени организации, има мрежи. Това, разбира се, вече е нещо, но все още не можем да говорим за европейско гражданско общество неправителствените организации работят върху въпроси, които обикновено се оформят при тях въз основа на обсъжданията в пресата, в обществото. Um, И наистина по какъв начин да постигнем глобално гражданско общество. Разбира се, в идеалната ситуация бихме искали хората да имат глобални знания и умения, но как да постигнем това? You, Благодаря, госпожа Ловин. Uh, Благодаря ви. Благодаря на всички оратори. Наистина беше много интересно да изслушаме вашите съобщения. Един от въпросите, който си зададох, беше поставен в контекста на глобалното гражданство. Наистина това е нещо важно. И това е следващата стъпка. Да, добре, вие сте наясно с всичките проблеми и цялата взаимосвързаност между богатите и бедните. Но следващата стъпка. Дали вие включвате във вашите програми за образование – международните форуми, на които се взимат решения, по какъв начин наистина можем да постигнем промяна? Какво можем да направим по всички тези въпроси, които са от международен, а не национален характер? По какъв начин това е включено в програмата за образование за развитие? Това е първият въпрос. Мисля си, че вие накратко споменахте, госпожо Хлавичкова, за образованието на представителите на медии. Това е много интересна идея, но как го правите? Защото това е много важен въпрос, ако искаме да разпространяваме тази информираност сред гражданите. И последния слайд, съобщението на господин Филдър, също ме заинтригува. Вие говорихте... Critical, uh, um, uh... Вие говорихте за помощ по изплащането на дълга. И аз съм съгласна, че това е нещо необходимо. Но дали бихте могли малко по-подробно да кажете защо включихте това в последния слайд във вашето съобщение? Председателя, благодаря ви. Има ли други въпроси, бележки? Ако не, давам думата за отговори. Дали бихте искали вие да се изкажете? Госпожо Хлавичкова, заповядайте. Yes, well, I would like to... Бих искала да отговоря на конкретния въпрос за ролята на медиите. За нас това беше една важна част от нашата дейност, защото ние се стремихме да обхванем не само официалното образование и съответните институции, но искахме да обхванем цялата общественост, цялото общество и искахме да помислим как да представим идеите за глобалното образование и образование за развитие на широката общественост. Затова медиите са важен партньор, като казвам ние, имам предвид Министерството на външните работи. Това е важно за информиране на гражданите не само по международни въпроси, но и по въпросите на помощта за развитие, глобалното образование. Ние се вдъхновяваме от примера на други европейски страни, които значително изостават от нас, или пък обратното, които са значително по-напреднали от нас, например скандинавските страни. Имаме специални програми за медиите и Министерството на външните работи има специални програми за работа с медиите – ние, например, поема разноските на пътувания на журналисти до някои развиващи, развиващи страни, за да могат те да информират обществеността за това какво се прави в тези страни и какво се прави за подпомагане на развитието им. Освен това, в стратегията има дейности, отнасящи се до контактите с медиите, така че наистина медиите трябва да бъдат включени в тази цялостна стратегия от самото начало. Благодаря ви, господин Фидлер. Yeah. Um, <clears throat> Сега по въпроса за глобалното гражданско общество. Разбира се, това е труден проблем, но причината, поради която я споменах и причината, поради която смятам, че това е много важно, е защото това е по-скоро една идея, която концептуално а, отправя предизвикателство а, а, към разделението на нас и на тях. Тук става дума за една концептуална идея, по-скоро а не за конкретни стъпки, но има и конкретни стъпки, например при, принципи, които се прилагат на глобално ниво. Аз не мисля, че а, е, всъщност това е една идея, към която трябва да се насочи, макар че е, постигането на тази цел ще бъде много трудно, тъй като има различни интереси. По въпроса за гражданството, информираността и стъпката към действия, това, което е много важно в сферата на образованието за развитие, е преминаването от информираност към действия. И също така трябва да се знае точно какви действия ще предприемат учещите, дали трябва да бъде предписателно това действие или да бъде свързано с една по-голяма ангажираност. Също така трябва да има по-добра информираност за потребителските схеми а, основно решението а, ще бъде на на самия учещ. Това, което е важно обаче, не трябва да спираме едни а, активни дискусии на, а, за помощта. Защото ако спрем дискусията, а, сме загубили много. Затова ние твърдим, че трябва да има ефективна система за помощ, но трябва също така да отчитаме а, проблемите, които са свързани с структурирането на нашите проблеми, защото ако тези проблеми не започнат да се решават, те се увеличават и умножават. Именно за това говорих аз за тази книга за помощта, а, за да може да се ангажираме с тази дискусия. Благодаря госпожа Андриоти. Един кратък коментар за глобалното гражданско общество и във връзката с Европейския парламент. Аз няма да цитирам мой отговор, ще цитирам един гръцки учен, с когато се срещнах на една конференция по европейските идентичности. Той обсъждаше кризата в Гърция, това, което става с неговите студенти. Те се, връщ, те се връщат в островите, за да обработват земята, защото те ще предприемат стъпки към новите либерални политики. И хората, които са за тези нови либерални политики, хора, които са против, против либералните политики и настояват за връщане към старата система на държавата на благоденствието. Постави се въпроса кой плаща сметката за държавата на благоденствие. И той показа една датска а, скулптура за една а, много дебела жена, която е на гърба а, на един много слаб африканец. И тя казва, аз ще ти помогна и ти да се развиваш. Значи, може би нямаме избор, както каза Матиас. Ние трябва да се научим да плуваме заедно. И аз мисля, че глобалното гражданско общество представлява а, въпрос не само за създаването на това общество, но а, за а, включването му в общия в контекста, в който живеем. Въпрос за економическата отчетност е много важен. Необходимо е да се промени парадигмата трябва да оценяваме само онова, което можем да измерваме и трябва да измерваме онова, което можем да оценим. Това е много трудно от гледна точка на мобилността. Ние се опитваме да оценяваме и економически, и социално идеята за мобилност, именно изпращането на хора в различни държави, което помага за изграждането на глобално гражданство гражданство и глобален мироглед. Има проучвания, които са методологични, методологично сериозни, но теоретично недостатъчно обосновани. Следователно е изключително важно да се работи в тази сфера. Благодаря ви за тези интересни е, дискусии. Сега преминаваме към втората част, която ще бъде ръководена от колегата Норберт Нойсер. Благодаря Моят съпредседател, господин Качмарек, се справи добре. Не е трудно, не е лесно да се направи това. Сега само няколко думи преди да започнем втората част. Подобно на комисаря Пибалс, аз също съм а, бил учител и директор на училище. За мен като учител и като директор беше наистина много важно да виждам как млади хора се придвижват и се ангажират с един по-добър свят. Втората част ще разгледа процесите, свързани с стратегия за европейско образование за развитие. Ще разгледаме визията и ролята на Европейската комисия комисия, на държавите членки, организации на гражданското общество и а, накрая ще разгледаме приоритетите и механизмите за по-ефективни и по-последователни намеси. Ще анализираме силните и слабите страни на съответните стратегии и ще предложим как по-добре да се разбере образованието за развитие с цел по-добро, по-добри парадигми за развитие с оглед на правата на човека. Надяваме се, че ще подобрим координацията между Европейската комисия, нейните политики и стратегии и съответните политики и стратегии на държавите членки чрез е, европейско образование на развитие и стратегии в това отношение, което все още не съществува в редица държави членки. И първо искам да дам думата на Кшистов Становски. Ако можете да се вместите в 10 минути. Много ви благодаря за тази възможност да говоря за глобалното образование в Польша. Това е важна част от нашата дейност в Польша. Само преди 31 години ние бяхме световни шампиони по протестите. Ние бяхме онези, които казахме не на правителството. Това се случваше на площада на предкоробостроителницата в Гданск. Ние казахме не. Ние казахме, ние сме против. И след около 10 години ние разбрахме, че не е достатъчно да бъдем само против, че трябва да поемем отговорност. И ние започнахме да поемем отговорност за местните общности, за държавата. И след няколко години станахме държава членка на Европейския съюз. И днес като държава председател на Европейския съюз. Ние сме и един от донорите в сътрудничеството за развитие. Полша е поела отговорност на европейско и на глобално ниво. Всъщност това също е една история за глобалното образование, за това как се разбира, че не е достатъчно да се протестира, че не е достатъчно да се поема отговорност само за това какво случва на местно ниво, но че трябва да се мисли за това какво се случва извън националните граници. И ако си помислим на какво служи глобалното образование, когато говорим за Полша, със сигурност основната цел е да бъдат приобщени гражданите – да имаме добре образовани, подготвени граждани, които могат да поемат отговорност, които са активни в своето пряко участие в сътрудничеството за развитие. Ние, разбира се, трябва да има граждани, които са наясно с глобалните предизвикателства – и за това е необходим достъп до висококачествено глобално образование. И тук ситуацията ще се промени в близките няколко години. Глобалното образование беше включено като част от гражданското образование и първи тук бяха неправителствените организации. Самият аз в качеството си на представител на неправителствена организация – настоявах в учебните програми да бъде включено гражданското образование и глобалното образование като част от това образование. Неправителствените организации в Польша успяха първо в това да включат глобалното образование в задължителните учебни програми. При това на всяко ниво на образованието. И крайна сметка, то стана важна част при обучението на учители. Това, което е важно в този процес, е, че неправителствените организации не бяха изключени след като глобалното образование беше включено в официалното образование. Защото това, което се случва в е, класните стаи е резултат от сътрудничеството между системата на образование, учителите от една страна и неправителствените организации. За нас е много важно това участие на неправителствените организации. Отново бих искал да благодаря за партньорската проверка, когато няколко страни разглеждаха нашия процес, който бяхме внедрили и изпълнявахме. За нас това беше много важен момент – през изминалата учебна година имахме квалификации след завършване на висшето образование за учители, посветени на глобалното образование. И тогава също така беше прият и закон за сътрудничеството за развитие и в този закон глобалното образование намери своето място трябва да мислим за основните действащи лица. Отново, неправителствените организации имат централна роля, но имаме добро сътрудничество между Министерството на образованието, Министерството на външните работи и Министерството на науката и висшето образование. И съществува диалог между всички тези партньори. Този процес на диалог беше от решаващо значение за разработването на нашата стратегия. Един важен инструмент за Министерството на външните работи е конкурс за получаване на безвъзмезно финансиране на проекти и беше проведен такъв конкурс който беше обявен отворен за участие на училища, ученици, студенти, учители, но също така и за медиите и за неправителствените организации. Медиите са изключително важни за комуникацията, за разпространяване на знания в обществото и по-специално сред учителите. Много е важно да има разумна степен на отразяване на това какво се случва в света от гледна точка на глобалното образование. Един важен момент в развитието на глобалното образование за Полша беше подписването на меморандума за взаимно разбирателство между Министерството на образованието, Министерството на външните работи и, и а, платформа на между, на неправителствените организации в Польша, които работят в международен аспект. Този меморандум за взаимно разбирателство включи дефиниции и споразумение за това, кой как ще участва в процеса. Освен това, ние смятаме, че трябва да се задават въпроси, свързани с глобалното образование. Каква е разликата между сътрудничеството за развитие на Европейския съюз и Китай, Русия, Турция, Бразилия? Дали има някакви различия в тези политики? Аз виждам поне една разлика. И това е глобалното образование. Few... Само преди няколко дни Русия създаде агенция за подпомагане на развитието. Не съм сигурен доколко там е застъпено глобалното образование. Това е нещо, което ние развихме, разработихме в Европа. Това е нещо уникално. Нещо, което, както сме убедени, е не само вид инвестиция за подпомагане на развитието, но също така ние смятаме, че трябва да подпомогнем на местните общности да поемат повече отговорност, да имат повече възможности и права. необходимо е да се гарантира това, че всеки разбира това, което прави. И това най-вече въжи за гражданите. Граждани трябва да знаят какво правим ние за подпомагане на развитието и точно на това случи глобалното образование. Това е един инструмент за подпомагане на развитие. Това не е само хуманитарна помощ, това не е само благотворителна дейност, това е нещо, което е свързано с поемането на повече отговорности, с овластяване на местните общности. Преди няколко седмици с комисар Георгиева бяхме говорили но на тази среща имаше нещо, което липсваше и това беше европейското знаме. Само един път за целия ден ние видяхме европейското знаме. Това означава, че ние не сме видими. Много често Европейския съюз бива критикуван за това, че не помага достатъчно и Същевременно ние не отправяме послание за това какво правим, какво сме направили. Това послание не достига до света, не достига и до нашите граждани. Те не знаят, че имаме основания да се гордеем с това, което правим. Може би следващият въпрос е какво трябва да направим сега, аз смятам, че трябва да отговорим на въпроса дали можем сред държавите членки да обсъждаме повече въпроси, свързани с образованието. Дали дебатът за глобалното образование, гражданското образование, да стане първата област, в която да говорим за някакви стандарти. Е, разбира се, ние не можем да говорим за количествени стандарти, но това е начинът да обърнем повече внимание на този въпрос. И накрая. Искам да кажа, че може би следва да намерим пътя за придвижване от глобалното образование към действията. И един от инструментите за постигане на това иновационния финансов инструмент, с който разполагаме в Польша. Има такива инструменти, например, и в Чешката република, и в други държави членки. По закон, данокоплаците, физическите лица могат да пренасочат 1% от своите данъци. Тоест, да, се направи така, че тези средства да постъпят в хуманитарни организации в Польша, в неправителствени организации и програми, които от името на гражданите не в съответствие с решението на политиците, а от името на гражданите работят в областта на подпомагането на развитието. Благодаря ви. Uh, Много благодаря, господин Становски. Искам само да повторя, че за мен основният въпрос е, че глобалното образование е основа на европейското гражданство и аз мисля, че това трябва да се отчита от всеки евродепутат. Сега искам да дам думата на Хелмут Хартмайер. Господин Хартмайер, имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря ви много за поканата да присъствам на това много важно заседание. За мен е чест, че съм следващ оратор след моя колега и приятел Кшисто Становски. Поздравявам ви за полското председателство. Радвам се, че толкова много учители има в тази зала. Аз също съм преподавател и тук съм нещо като в, като в класна зала. Искам да говоря за възможните стратегии за европейско за европейска политика за образование за за развитие. Аз мисля, че има потребност за това, и, както и добра основа. Има добра основа, защото миналата година беше проведено проучване от комисията по въпросите за образование, за развитие бяха повдигнати концептуални въпроси, бяха направени две препоръки. Едната е да се използва глобално обучение. Аз тук искам да подчертая думата learning, обучение, е, за да се повиши информираността, информацията е важна, но не по-малко важно е преминаването към действие. Аз мисля, че може да се направи едно съчетаване на обмисляне и на действия. Преди година беше проведена конференция в Мас Мастрихт в Холандия по тези въпроси. Там беше прията декларация на края на тази конференция, която определя глобалното образование, образованието за развитие, като образование, което отваря очите на хората за реалността в света е, с цел постигането на един по-справедлив свят с зачитане на правата на човека, на всички. И това е а, акцента и съдържанието на стратегията, която може и трябва да бъде разработвана. Тя би трябвало да се основава на един междудисциплинарен подход, за междукултурно образование, образование за правата на човека, междуконфесионално образование. Тук се включват редица фактори. Много се радвам, че господин Пибалкс каза, че такава европейска стратегия допълва национал... дейностите на национално равнище, тъй като на национално равнище има съответни институции, които се занимават с въпросите на образованието, както разбира се и неправителствени организации. За да може да се събере опита, който имаме по целия континент, ние създадохме мрежа, която вече беше спомената по време на обсъжданията тази сутрин. Тя се нарича GENE Global Education Network Europe. Това е една европейска мрежа от национални министерства и други регионални органи, които отговарят за политиката на глобалното образование тази организация има 31 участници от 20 държави с повече от 100 милиона евро в съответните държави членки. Базата на тази мрежа е опит за улесняване на конкурентно международно обучаване, обмяна на опит с акцент върху качеството, оценката на нашата работа. Ние насърчаваме обмена на информацията и се опитваме да отиваме при държа, в държави, които а, гледат с, с критично око проблемите на глобалното образование в а, своите държави. Това а, включва се посещание на Полша, Норвегия, а, Кипър, а, Чешката република, в Словакия предстои да отидем. Беше направено партньорско проучване и в Москва моята страна в Австрия. Една от препоръките беше да се изготви национална стратегия. Ние се съобразихме и под ръководството на Министерството на образованието разработихме стратегия за глобалното образование в сферата на държавното образование. Засилихме този аспект в официалното образование, съсредоточихме се върху по-нататъчното концептуално развитие в тази сфера и също така ще формулираме такава стратегия и за неофициалния е, отрасъл на образованието, за извънкласна дейност, е, за да може да се ангажират е, всички е, заинтересовани лица. Съвсем накратко ще говоря за националния опит, защото много може да се говори по този въпрос. Национални за националните стратегии. Например, в Чешката република чувам, че има и подобна стратегия в Словакия, в Испания, в Португалия и в Финландия има интересен опит, както и в Ирландия. Това са само няколко държави, които могат да бъдат споменати където има национален опит, който може да послужи като основа за разработването на европейска стратегия. Как може да стане това? А, опит, а, а, споделяме нашия опит, необходимо е да се ангажират всички заинтересовани лица за създаване на една широка атмосфера на прозрачност, да се знае много добре кой е ангажиран и какво прави. Не на последно място не е важно да не е маловажно да не се бърза. Трябва да се установи кой ще, вод, ще има водещата роля при създаването на тази стратегия. Тази сутрин чухме различни подходи. трябва да се търсят съюзници, включително извън сферата на развитието, за да може да се предприеме един комплексен подход. И по този начин разработването на тази стратегия е един непрекъснат процес. Той не а, свършва никога. Някой може да смята, че това е лошо. За мен това това е добро. А, може да се използват съществуващите национални политики, опита с, с стратегиите, партньорските проверки, които споменах, разработването на национални програми през последните години, които да отчитат а, препоръките, които бяха направени от проучването ДИР на Европейската комисия. Какво какво трябва да съдържа една такава европейска стратегия? Първо, ясни стратегически цели, определяне също така на приоритетните въпроси. Естествено, такава стратегия не може да включи всички аспекти трябва да се даде приоритет също така на инициативи в държавите членки. Взаимодопълването е много важно. Тя трябва да доведе до засилено координиране с държавите членки, диалог между комисията и държавите членки е много важно. Трябва да има срещи, на държавите членки, когато се създава такава стратегия. Трябва да доведе до засилването и на европейското, и на глобалното партньорство, за да може това да бъде едно истински международно начинание. Също така трябва да подобрява капацитета в държавите членки и така наречените нови държави, термин, който не обичам много. Вместих се във времето, с удоволствие ще участвам по-нататък в дебата, ако имате въпроси. Благодаря, господин Хартмайер. Благодаря за ясното ви изказване. А, искам да кажа, а, че това, което е важно е обучението, мисленето и действието е, са много важни неща. Сега искам да дам думата на господин Денис Юбер. Благодаря ви. Няма да чета предварително подготвените бележки. Те са предоставени на всички вас. Бих искал по-скоро да се спра по-подробно на това, което вече беше казано. Първо, за център север-юг, нещо, за което може би е неизвестно на всички присъстващи тук. Преди 21 години беше създаден този център, когато падна Берлинската стена. И тогава основната цел на този център беше да укрепва глобалната взаимозависимост и солидарност между хората в целия свят, за да не бъде забравен света във времена, когато всички гледаха към това, което се случваше в Източна Европа. И само преди няколко месеца Съветът на Европа прие нова регламентираща резолюция за центъра Север-Юг – Разбира се, много хора ни казват, че още те първа предстои да се извърши много работа и новите задачи включват да се укрепват човешките права и демокрацията извън пределите на Европа и най-вече в регионите съседни на Европа. Разбира се, има връзка между тази резолюция на съвета на Европа и арабската пролет. Това, което е интересно е също така, че Центърът Север-Юг е една институция на Съвета на Европа, но там и Европейският съюз е добре представен, тъй като и Европейската комисия, и Европейският парламент, а отскоро дори Комитета на регионите са членове на управителния съвет на Центъра Север-Юг. Така че това е един сравнително рядък пример на не само съдържателно, но и институционално сътрудничество между две големи институции, които те първа имат да направят много, за да работят по-добре заедно. Бих искал да използвам славното минало, а и по-точно думите на Ебрахам Линкън, който казваше, че преди да се реши какво да се прави, трябва да реши от къде изхождате и къде се намирате в момента. Така че от какво изхождаме и какво е нашето минало, вече споменах някои неща. Имахме 10 годишен богат опит при в разпространяването на информация за ситуацията в глобален мащаб в светлината на целите на хилядолетието за развитие в Европа. Мастрилската конференция от 2002 година прие програма за действие до 2015 година и Европейският консенсус за образованието за развитие – което е резултат от един процес, участието на много заинтересовани страни. И той формулира консенсус за това какво е образованието за развитие и какво ще правим, за да насърчим това образование. Това са основополагащи документи за нас. И така, ако си зададем въпроса какво е нашето минало, откъде идваме и от какво изхождаме, то картината е доста сложна. Много институции, много партньори работят активно в тази сфера. Едно от предизвикателствата, което наше общо предизвикателство, според мен е това. Quite good results it has been to work together. It was far from obvious 10 years ago. И сега имаме предизвикателства, които не бяха толкова видими преди 10 години. Съветът на Европа и Европейския съюз извършват собствена дейност, но не винаги работят заедно. Също така държавите членки работят много активно. Ние често изтъкваме необходимостта от взаимно допълване от това, кое се прави на, което се прави на европейско ниво и на нивото на държавите членки. За това е много важно. И много е важно също така да мислим за гражданското общество – до мен седи представител на една от такива платформи на гражданското общество. Така че взаимодействието, взаимното допълване са от голямо значение и смятам, че много постигнахме на този фронт през последните 10 години. Каква е сегашната ситуация за нас? Както вече казах, в момента ние не само гарантирахме по-добро сътрудничество, но и го институционализирахме въз основа на процеса с участието на много заинтересовани страни и получаваме финансова подкрепа от Европейската комисия, за което искаме да изкажем специална благодарност. Националните стратегии са били приети в много държави членки напоследък и особено в новите държави членки на Европейския съюз, но също така и в Португалия. И забравих да ви кажа, че центърът Север-Юг се намира точно в Лисабон. Полагаме целенасочени усилия, като работи много интензивно с новите държави членки, включително и средиземноморските държави членки, като Кипър и Малта. Сключихме специално споразумение – с Европейската комисия за тази цел. Това споразумение обхваща период 2009-2011 година, така че сега е последната година на изпълнението на това споразумението. Споразум... Извинете, проучването ДИР, повишаване на информираността в областта на образованието на развитието също е много важно за нас, защото там се съдържат препоръки за приоритетите ни за бъдещата работа. И последно по място, но не и по значение, наскоро приехме първият европейски правен стандарт за глобално образование възоснова на препоръка на съвета на министрите на съвета на Европа. И това е в сила от май 2011 година. И нашите приоритети са следните. Първо, разбира се, да надграждаме върху това, което вече сме постигнали. А сме постигнали вече много. Второ, да разширим географски обхват. Получихме тази препоръка от съвета на Европа да обхванем 47 европейски държави и също така да се съсредоточим към посока към съседни страни. Между другото, някои от тях, като Марокко, са членки на Центъра Север-Юг. Продължаването на нашата дейност и включването на глобалното образование, образованието за развитие в сферата на официалното образование – заместник министъра на полското, в полското правителство правилно посочи, че това е част от задължителната учебна програма, обаче това не е нещо, което е направено във всички държави членки, а е важно те да работят в тази посока. И е много важно да се работи по-интензивно за тази цел с Министерствата на образованието. Следващият ни приоритет е да продължим да укрепваме връзките между глобалното образование, образованието за развитие и образованието за човешките права. Не само да се повишава информираността, на значението на развитието, но и защото в момента в Европа ситуацията е такава, че радикалните политически партии се ползват със все по-голям успех. И това е една от причините, поради които трябва да положим усилия в сферата на образованието за човешки права. И последният ни приоритет е да се съсредоточим по нов начин върху отговорността на гражданите, защото е много важно да вношаваме идеята, че имаме не само права, но и задължения спрямо нашите общества, задължения, отговорност спрямо цялата планета, спрямо бъдните поколения. И в заключение бих искал да спомена, че Центърът Север-Юг през май 2012 година в Лисабон ще организира обща европейска конференция, на която ще участват всички заинтересовани страни и целта ни е да приемем план за действие за периода 2012-2015 година. Благодаря ви. Much, Huber, at... Благодаря ви много, господин Юбер. И сега в думата на Лили Лапалайнен. Заповядайте. Благодаря ви за това, че ме поканихте да ви представя. Аз съм представител на Европейската а, федерация, която представлява неправителствени организации. Идеята ми е да разделя изложението си на три части. Ще се опитам да кажа защо ни е необходима европейска стратегия и също така ще очертая как ще изглежда тя. Беше споменато, че вече са поети много ангажименти. Преди 10 е, години беше взето решение за а, е, значението на образованието за развитие. Бяха споменати е, параметрите, различни заинтересовани лица участват за създаването на план за действие, който обаче, за съжаление, не е правно обвързващ. Знаем, че има европейски консенсус за развитието още от 2005 година и част от него е образованието за развитие. Но ние смятаме, че това не е достатъчно и че е необходимо да се направи повече за постигане на конкретни резултати. За Процеса беше създаден в 2006 година по време на финландското председателство. Това доведе до консенсуса, европейския консенсус за образованието за развитието. Беше ангажиран комисаря Луи Мишел – а, продължихме да работим и в 2007 година с, с организиране на една международна проява в Лисабон, ангажираност на а, много а, е, лица. Консенсусът обединява както държавни, така и неправителствени организации, граждански организации на гражд... и платформи на гражданското общество. И това е всъщност един от основните документи в отрасъл. Но проблема беше, че това не е полицей, политически обвързващ документ. И Европейския парламент е, направи няколко препоръки, излезе с няколко резолюции, свързани с образованието за развитие. Европейската комисия, както беше споменато няколко пъти, след общото общата оценка на образованието за развитие се ангажира не само с оценки, но и с структурирания диалог. Както виждате, тук им сме представили аргументи за значението на образованието за развитие. Все още обаче ни липсва стратегия. Необходимо ни е европейска стратегия, мисля аз. Има някои неща, които искам да очертая. Не би трябвало да имаме концептуална яснота, както казаха и някои колеги. Също така, връзките с обществеността може да се смятат като част от раз, образованието за развитие. А, сега а, вече има консенсус по въпроса, че това не е само пиар дейност. Става дума за устойчиво развитие. Европейския съюз трябва много ясно да изложи своята концепция за глобалното образование. Необходимо ни е също така институционално признание за образованието за развитие, за да може да има една последователност в дългосрочен план от гледна точка на организационните и финансовите ресурси, които ще бъдат необходими. И накрая, дългосрочната насока, която е свързана с, с финансовата рамка, необходима ни е стратегия, която да даде възможност и на Европейската комисия, на Европейския съюз да очертае дългосрочната си перспектива за образованието, за развитие, както и годишни планове за действие, за да може образованието да се впише в този контекст. Необходимо е да се създадат да се създаде е, синергия и последователност в действието на различните фактори. Необходимо е също така да се определят и източниците на финансиране, защото образованието за развитие излиза извън контекста на някои програми, като например образованието и културата или образованието и околната среда. Необходимо е също така да се подчертае сътрудничеството между тези а, сфери, също така а, ролята на този процес в държавите членки и техните граждански общества. Необходима е стратегия на Европейския съюз с мерки и а, планове за действие, която ще а, подобри а, качеството на предприятите действия. Как трябва да изглежда това? Първото предложение а, според нас а, ще се основава на европейския консенсус. Това може да бъде отправна точка и може да се надгражда от гледна точка на проучванията, които се правят от комисията, ще може да се определи оперативната страна на стратегията, както и бюджетните пера. Това ще от ще поясни конкретните цели. Можете да видите, че има пет различни цели. Ам, кохерентност, координиране, синергия, е, взаимно допълване, управление на знанията, глобални перспективи, включително включването на неевропейски действащи лица, администрация, механизми, механизми, включително за структурна помощ, управление на образованието за развитие в европейски мащаб и извън европейски. Бихме желали да подчертаем тази конкретна ситуация, тъй като в момента сме в процес на изграждане на многогодишната финансова рамка. Създават инструменти за подкрепа на гражданското общество, защото ние смятаме, че трябва да се отчитат някои аспекти на координирането с гражданското общество с оглед на а, кампаниите, които ще се организират, трябва да говорим също така, както се договорихме и за глобално гражданско общество. Такава стратегия, която се основава на предложението на Европейската комисия, включително а, онова, което беше подкрепено от Европейски парламент и от Европейски съвет, ще доведе до една систематична и амбициозна политика на Европейския съюз. Естествено, има много добри препоръки и позиции. Единственото нещо, което липсва е един политически обвързващ документ. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mrs. Uh, Lapalainen. Благодаря много. И преди да ви дам думата, бих помолил за 5 минути да се изкаже представител на комисията. Благодаря ви. Аз бих искал да направя три бележки. Първо по ангажимента с стратегията и след това за съдържанието. Първо, за ангажимента комисар Пи Балакс обеща да бъде ангажиран с дейността по информиране на гражданите и популяризирането изпълнението на препоръките на изследването за повишаване на информираността в областта на образованието за развитие. Тези дейности са включени в бъдещата финансова перспектива. Ние и искаме да увеличим финансирането за органите за местно самоуправление и неправителствените организации с 20% по стратегията и процеса за подпомагането, изпълнението им. Както вече каза комисар Пибълска, ще има покана за участие. Тази есента ние ще се стремим към повече въздействие, по-малко фрагментиране – идеите, заложени в поканите за участие, ще проистичат от изследването ДИР. Мисля си, че ние чухме от госпожа Хартмер в много добра форма за това какво е необходимо първо, връзката с системата за официално образование, гарантиране на връзката с правителствата на държавите членки, включване на образованието за развитие в учебните програми, Второ, както каза последния оратор, трябва да улесним контактите между тези, които изпълняват проектите, необходимо управление на знанията, необходимо е да се изграждат експертни знания, умения сред всичките участващи страни. И нашата задача е да координираме тази дейност, така че да се обменят най-добрите практики. Също така, чрез нашата покана за участие в финансиране на проекти, ние ще се стремим да гарантираме широк географски обхват, така че да се обхване цел Европейски съюз. И четвърто, както винаги, ще се стремим към по-голяма реална полза от финансираните дейности, така че те наистина да имат реален признос за Европейски съюз и изпълнението на неговата политика. Тук беше поставен въпрос за въздействието от госпожа Келър. Ние отчитаме въздействието. Разбира се, е много трудно да се измери въздействието от образованието. Образованието има много дългосрочно въздействие, но ние можем да направим това, като използваме евробарометър и други инструменти, които да покажат дали се променят нагласите на европейците и дали те се подобряват, що се отнася до отношението към сътрудничеството за развитие. До сега резултатите от Евробарометър показват, е, че е, наистина тайността е, носи своето положително въздействие. Разбира се, важно е сега в времена на криза да се гарантира това, че не се променят нагласите към по-лошо. И накрая Бих искал да се спра върху съдържанието, върху това, какво включва понятието образование за развитие. Тук всички казаха, че не става дума само за благотворителна дейност. И разбира се, Европейската комисия изцяло е съгласна с това становище. Някои казаха, че взаимоотношения между могъщия, всесилния, даващ и зависимия и слаб получаващ не трябва да бъдат наша политика, но първо може би трябва да кажа, че ние вече не сме толкова силни, особено в сравнение с някои от бързо развиващите се страни, като например Бразилия, Индия, Китай, Русия. И освен това някои от получаващите не са чак толкова вече благодарни. Така че, разбира се, ние сме съгласни, че не става дума за благотворителна дейност. Много съм благодарен за дефиницията, предложена от госпожа Хлавичкова за отговорността глобалното образование за развитие, всъщността си е образование за това да се поема отговорност, отговорност на всеки за това какво случва в света. Е, е, разбира се, трябва да не смятаме, че ето всичко е зле в света и ние трябва на всяка цена да го правим. Разбира се, трябва да отчитаме третото измерение на съдържанието. Ние ви даваме умения, които са отрешаващо значение на вас, за да оцелеете в един глобален свят. Вие действате като граждани, като данокоплаци, като гласоподаватели, като туристи, като потребители и като предприемачи. В частния сектор вие все едно сте в една глобална економика – и вие, европейците, може да подпомогнете гарантирането на растеж, който да е от полза за всички. И точно това е в центъра на политиката за сътрудничество за развитието. Така че изграждането на тези умения също трябва да бъде част от съдържанието. Благодаря на парламента за организацията на това изслушване и бих искал да ви уверя, че ние Смятаме тази тема за много важна, но с голямо внимание слушахме всички изказали се и ще работим усърдно в тази сфера през следващите седмици и месеци. Благодаря, господин Шмидт, за вашите коментари от името на Европейската комисия. Сега давам думата на евродепутатите. Искам да ви помоля да съберем въпросите за да може накрая да се дадат отговорите. Госпожа Келер има първо думата. Благодаря ви много. Чухме много от представителите и от изказалите се какво се прави във вашите страни. Мисля, че всички говорихте за партньорската проверка и какво се прави в другите държави. И аз се питам какво се случи след тези партньорски проверки, какво а, получихте евентуално като критика от други държави, какви са вашите заключения, какви са полуките, които могат да бъдат изведени. Би било интересно да научим това. Напълно съм съгласна с, с стратегията на равнище Европейския съюз и координиране, но въпросът се поставя какво мисля държавите членки по този въпрос. Дали идеята е добра, дали те бих искали да бъдат координирани от Европейския съюз. Въпросът е и към комисията до каква степен и а, за какво бихте били готови вие да се включите в а, координирането. Аз под стратегия имам наистина предвид една задължителна, правно обвързваща стратегия, не само нещо на хартия. И последния ми въпрос също е към комисията. Получихме много точни предложения от Конкорд за многогодишната финансова рамка. Това е в общи линии рамката, която вие предлагате, но а, как ще ще развиете по-нататък. Благодаря госпожа Левин и след това господин Гъренс. Благодаря колегите ми тук зада... колегата зададе най-важните въпроси, но всъщност мога да повторя въпроса си от предишната сесия, който се отнася за съдържанието на образованието за развитие. Тогава, когато говорим за предприемане на действия, аз нямам предвид толкова на равнище на отделния човек, а по-скоро на равнище отделната държава. Ние говорим за глобално общество, говорим за глобалното чувство за гражданство. Липсват институции с, глобални правомощия. Имаме ООН, имаме а, агенции за околната среда, но всъщност има тревожни признаци за липса на международно управление. А, нека да вземем пример Сомалия и проблемите в международните води, които не се управляват. Това са въпроси, които ще бъдат повдигани пред а, бъдещите поколения. Според мен това ще бъде много, нещо много важно в, в сферата на образованието за развитие а, за следващото поколение, както беше посочено от комисията, а, когато говорим за бъркотията, която следва да се урежда на институционално равнище, се задава въпроса как да се създават организациите, институциите, които да фиксират тези проблеми. Господин Гъренс. Благодаря. Това е много широка тема. Ще се опитам да го разделя в няколко а, теми. По а, концептуалната, концептуалната част аз не смятам, че не трябва да се впуснем а, в синоним на индоктриниране. А, гражданското общество се състои а, а, от това да се дава трибуна за обмяна промяна на мнение, но трябва да се дефинира съдържанието и ако европейския консенсус по въпросите на развитието е прият от гражданското общество, толкова по-добре. Но аз мисля, че има средства, които ни дават възможност да сближим гледните точки и да водим структуриран диалог за които които бихме могли да участваме с госпожа Келер и аз с комисара Пибалс Пибалц в, Будапеща беше изготвена една, едно съобщение. На второ място а, много е хубаво да се правят опити, но би трябвало да се сложи и бензин в мотора. А, важни са големите стратегии, но те не могат да решават финансовите проблеми. А, или а, ще се финансира от европейски бюджет или от държавите членки или от двете. Трябва да се прецени е, какво може да допринесе Европейския съюз. Той може да финансира или да съфинансира проблемите е, север-юг. Е, държавите членки биха могли да предвидят един процент Хикс, който да се посвети на образованието за развитие, за да може да се повиши информираността на широката общественост. И на трето място, за съжаление аз пристигнах малко по-късно, в сферата на образованието трябва да мислим за партньорите. Ако лансираме стратегия, тя трябва да се основава на някакви стълбове. Тези стълбове са записани в конвенцията на Котону, където гражданското общество е един от елементите на развитието. Например, гражданско селското общество в, в държавите от района Академия Тебе и би трябвало да се създават модели, които да отговорят на потребностите, но същевременно и да отчетат и някои контрапунктове, които се, които се нуждаят от контрол. И аз мисля, че стратегията трябва да реши този въпрос, особено в сътрудничеството с държавите от юг. И този ангажимент между държавите от Африканско-Карибския, Тихоокеанския район трябва да учете всички тези неща. Какво се прави в този регион? Аз имам една не съвсем изкристализирала идея. Всички ние трябва да се насочим насочим към това, за да може е, да се е, обединят е, нашите обсъждания, за да може да се решат проблемите с слабостите и с недостатъчностите. Благодаря, господин Гъренс. Имаме петима души които могат да се изкажат. Всъщност комисията също така иска да отговори. Всички имате по 3 минути. Петимата, които са се записали за изказване. но... Господин Смит, искате ли да се изкажете? Не. Тогава нашите експерти. Първо, Лапалайне, Убер, Становски. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да отговоря на въпроса за отговорността. Изцяло съм съгласен с вас, че ролята на държавата е много важна, но не по-малко е важна е ролята на отделното лице. Така че аз виждам нещата точно така и за това ни трябва нова стратегия, за да можем да привлечем нови действащи лица, нови възможности. За това е важно Европейският съюз да има европейска стратегия за образованието за развитие. Посочих, че вече има различни споразумения, които вече са в сила, обаче е необходимо да има една система, която от политическа гледна точка е задължителна за изпълнение и е необходимо всичко да бъде обединено в един пакет. Разбира се, много е важно да се разпишат ролите на държавата, на допълващите функции и дейности на държавите членки, ролите на гражданското общество и т.н. Ние трябва да помислим какво ще правим през следващите 10 години. Трябва да обединим всичко в един пакет и да помислим как да продължим да работим с това за споразумението от Котону. Аз съм съгласен, че е необходимо по-активно да бъде привлечено глобалното гражданско общество. Наистина това е бъдещето. И отново искам да подчертая, че има отделни лица, че има гражданско общество, има държави, има правителства и ние трябва да помислим как да обединим целият този процес в един глобален процес, в който Европейски съюз има място, както и неговата стратегия. Yes, I... Господин Юбер, да, благодаря. Бяха поставени редица въпроси, на които не мога да отговоря, например за задължителната за изпълнение стратегия на Европейския съюз. С се бих чул комисията за това. Що се отнася до партньорските проверки, моят съсед вече отговори на това. От това, от което имаме нужда е да можем да работи на, на европейско ниво, като тази дейност да се допълва от дейността на национално ниво. Тук, разбира се, като говорим за европейско ниво, трябва да отчитаме, че има и Европейски съюз, и Съвет на Европа. Тук, разбира се, трябва да работим също и с Министерството на образованието. Ще премина на френски. Искам да благодаря на господин Гъренс за това, че ми напомни, че и, а, и а, английски не е универсален език. В Европа ще говоря на народния си език. Той повдигна две, два въпроса, които са много важни. Въпроса за финансирането. А, естествено, никой няма да отрече, че има една драматична финансова криза в държавите член членки, както и в европейските институции. Ние трябва да понесем последиците на това. Разбира се, това което предлага господин Гъренс по връзка с съфинансирането, естествено е нещо, което и аз приветствам. Значението на гражданското общество. Аз виждам, че тук споменавате нещо, което е много важно и основно има усилия, които се правят в сферата на една програма, която е насочена към младеща и към Африка, създаването на една една младеж в Африка по модел на младеща в Европа. Това, по това се работи съвместно с Европейската комисия, но съществува един истински проблем, а именно това е свързано в държавите, които не са демократични и е много трудно да се намерят органи в гражданското общество, които да могат да направят това. Но отговора е в онова, което се случва в някои държави членки, създават създаване на едно ново гражданско общество ще бъде нещо, което би могло да се направи в процеса на демократичните промени, които тъкат в редица държави. Thank you, Mr. Huber. please. Благодаря се, господин Хартмайер. Тъй като френският ми е много зле, ще продължа да говоря на английски, който също не ми е роден език. Сега за партньорската проверка. Тези проверки показват, че има много добри дейности в много страни, че има много добър натрупан опит, но също така те показват, че няма последователно съгласуване и това е нещо характерно за сферата на развитието. Политиката за развитие и общата селскостопанска политика на Европейския съюз не са съгласувани. Ние виждаме липса на последователна съгласуваност при много въпроси на национално и европейско ниво. Няма координация. Наистина в Полша са в много добра ситуация, защото Министерството на външните работи и Министерството на образованието са в съседни сгради, но в много държави няма никаква комуникация между тези две министерства и това е сериозен проблем. Има проблем с липсата на диалог, липсата на комуникация, липсата на средства в много страни. Има страни, които са в много добро положение, скандинавските страни, Нидерландия. Там има повече пари, които са налични за целите на развитие, но има страни, в които не достигат ресурси. Така че повече координация, повече съгласуваност и последователност, повече пари, повече ресурси. Това са наистина заключения, които имат голямо значение. И сега по съдържанието на образованието мисля, че има една тенденция, че се поставя прекалено много ударение върху образованието на отделните лица. А става дума за, структурна промен... за структурни промени и много често елементите на структурните промени се пренебрегват. Това е една тенденция, която пролича в обществата като цяло, че отделните лица стават отговорни за промяната на света, това е прекалено голямо бреме за едно отделно лице, за един отделен човек. Не само отделният човек, който може да преодолее структурните грешки. И последно образованието никога не може да замеси или да компенсира липсата на политика. Не може да възлагат отговорност на образованието да извърши промени в света. Образованието може да подготви промените в света и може да даде уменията и знанията необходими на хората, за да участват в промените. Но образованието не може да замести политиката. Образованието не може да бъде отговорно за всички проблеми в обществото. Това е прекалено голямо бреме, за да се възлага върху образованието. Председателят благодаря, господин Хартмайер. И последно, господин Становски от Полша. Унази страна, в която е толкова хубаво, че Министерството на външните работи и Министерството на образованието са в съседни сгради. Да, може би точно за това смятам, че глобалното образование и сътрудничеството за развитие трябва да бъдат част от европейското и глобално гражданство. Ще се опитам да отговоря на няколко изключително важни въпроса. Първо, дали сме готови да говорим за една обща стратегия, задължителна за изпълнение стратегия. Отново, бих искал да повторя, че ние не сме готови да говорим за една задължителна за изпълнение стратегия за количествени показатели. Гражданското образование и глобалното образование като част от него са въпроси, които са още по-деликатни като характер. С нашите немски съседи започнахме да разработваме един учебник по история. Полско-германски учебник по история. Не как да намерим компромис, а за това как да научим за това как другия, как един я мисли за други и за историята. Това е едно изключително важно решение – и много важен въпрос. Дали сме готови да говорим за образованието в една ситуация, в която системите ни за образование са много различни? Каква е ролята на родителите, на местните общности, на органите за местно самоуправление в различните държави членки? Навсякъде те са абсолютно различни. Може би това би било една полезна дейност, но ние всички, включително Европейската комисия, трябва да сме по-добре подготвени, включително и в това как да оценяваме образованието. Обаче, за съжаление, на европейско ниво нямаме достатъчно опит. Следващия решаващ елемент е следният. Ако искаме да разработим нещо общо, имаме нужда от партньори и от юга, но и от неправителствения сектор. Преди всичко Нези, които участват в реалните действия в сътрудничеството за развитие. Не ни трябват неправителствени организации, които прехвърлят от една страна на друга европейски документи. Необходими са ни неправителствени организации, които работят на място. И накрая това означава, че ние трябва да дадем отговор на въпроса. Дали очакваме гражданите да поемат отговорност, да действат пряко. Не да възлагат отговорности на правителства, да очакват правителствата и правителствените институции да направят нещо, но, примерно, местните общности дали могат да направят нещо за общности в Африка. Дали органите за местно самоуправление могат да взимат решения съвместно с партньорите си някъде в Тихоокеанския регион. И ако да, то тогава глобалното образование може наистина да даде резултати. Убеден съм, че запазването на глобалното образование като един от приоритетите трябва да бъде една от важните задачи на европейско ниво в сферата на сътрудничеството за развитие. Благодаря, господин Станавски. Сега позволете ми. Не, извинявайте, комисията има думата. Не, не е нужно. Не, не, няма задължение да се изказвам, но всъщност ми бяха зададени въпроси. Първо, дали ще има стратегия от наша страна? Да, ще има съобщение за работата с, с неправителствените институции. Това ще бъде съобщено от комисията. Ние ще включим това в образованието за развитие. Нашият подход тук в тази зала е основаващ се на консенсус в общи линии и приоритета е вече да се премине към изпълнение на приоритетите. Днес чух много полезни неща. Благодарен съм на Конкорд за очертаната стратегия. Аз там намира много от нещата, които бяха казани днес. Дали ще се впуснем в всичките проблеми, свързани с, с оформянето на становище или просто ще работим по въпроса. Аз предпочитам второто. Важното е наистина да се направи това, което е необходимо да, а, а, по въпроса за стратегическия подход отново а, се постигна съгласие за това какво трябва да се направи. Втори въпрос а, беше свързан с това какво ще стане в новата многогодишната, новата многогодишна финансова рамка и наличните средства. Повтарям, че пакета ще бъде готов и ще бъде представен през декември, но има две неща. Ще бъдат, ще бъде свър... Първа, една част ще бъде свързана с работата на глобално равнище, а другата с неправителствените организации. В двете сфери може да направим повече за образованието за развитие. Мисля, че вие ще се съгласите че тъй като образованието за развитие е много важно за учебните програми на държавите членки, това не е не е задължително това да бъде финансирано чрез а, а, помощта за развитие. Е, това може да се поеме част от, е, част от тези разходи могат да се поемат и държавите членки. Сега по въпроса за учебните програми, дали комисията е готова да координира, да, разбира се, не би трябвало да се губи време. И аз мисля, че ако се разгледат и други сфери, които обсъждаме, ние също говорим за интегриране в учебните програми на тези проблеми. Трябва да бъдем реалисти до каква степен държавите членки могат да хармонизират усилията и да се види до каква степен е реалистично. Един от критериите е а, нещо, което може да се координира в държавите членки. Ще се стремим към координираност, но дали тя може да бъде обвързваща, не мога да ви кажа на този етап. Благодаря, господин председател, благодаря на комисията. Мисля, че беше необходимо да изслушаме комисията. И мисля, че сега вече е ясно, че не става дума само за диалог между държавите, членки и комисията, а и а, а, Европейския парламент, неправителствените организации, местни организации също така са ангажирани. Мисля, че това беше много интересна сутрин. Ние обсъдихме няколко примери и опит, който може да допринесе за по-доброто сътрудничество. Не се съмнявам, че образованието за развитието е много важен инструмент за създаването на едно ясно съзнание относно, което да бъде основа за ангажираност и отговорно гражданство. Стратегията на Европейския съюз би могла да бъде по-ориентирана, за да ангажира гражданите, за да могат да работят, да изразяват своите очаквания и да а, следят прилагането на международните ангажименти, изпълнението на международните ангажименти за развитие. Също така поемаме финансови ангажименти за а, образование за развитието с, с бъдещите законодателни предложения за инструмент инструмента за сътрудничество за развитие и съм сигурен, че нашето изслушване ще допринесе за това. От гледна точка на Европейския парламент, е, ние смятаме, че ще може да се изготви един доклад е, за образование за развитието през следващата година, което ще заостри е, в вниманието с цел а, създаване на една нова бъдеща европейска стратегия. Знаем, а, че ако всички работят а, заедно, ще може да се постигнат а, конкретни резултати. И накрая искам да закрия това заседание, като цитирам Пауло Фрейре, който казва, че образованието или функционира като инструмент, който се използва за облегчаване, за подобряване на интегрирането на младото поколение в логиката на сегашната система и статукво или а, то може да стане практикуването на свободата, чрез която хората ще могат да участват и да променят своя свят. Искам да благодаря всички, които взеха участие в това изслушване и председатели любезно благодари на а, преводачите и на своите съпредседатели.